тишина, ако обичате. Първата точка за гласуване. Точка 13 от дневния ред. Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизската република. Това е единствено гласуване, начало на гласуването по целия документ. And vote is closed. Край на гласуването. 20 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. 14 точка. Повторната индустриализация на Европа. Нека да започнем с компромисно изменение номер 1. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. Със изменение от Берт Ланге. Има ли някакви възражения срещу устното изменение? Възражения? Няма. Нека да гласуваме с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ. За, Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто изменение. Всъщност, извинявайте, десето. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по десето. Начало на гласуването.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 да се счита за заличено. Компромисно пето за против въздържали се приема се. Продължаваме с 29-то за против въздържали се приема се. Проверка по 29-то начало на гласуването.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 43 не. 44 то на две части. Първата част за. Против въздържали се приема се. Втората част проверка. Проверка по първата част на 44-то. Начало. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. По втората част за против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, не съм сигурен. Проверка по 45-то начало. And the vote is closed. Край на гласуването. Отпада. 46 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 46-то, начало. Край на гласуването. Отхвърлено е. 48 за против, въздържали се, отхвърля се. 49-то. Нали? 49-то. За. 49-то за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно 6-то за. Против, въздържали се, приема се. 42-ро за. Против, Въздържали се. Отхвърля се. 55-то. Проверка по 42-ро. Начало. Това е close? Бо! Тяри. Ами, прието е. 40... 55-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за против въздържали се приема се. 57 за против въздържали се приема се. Шейсето за против въздържали се приема се. 61 за против въздържали се приема се. 63 за против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. И накрая окончателно гласуване, начало на гласуването. And is closed. И край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 5 въздържали се, 2 против. Сега следваща точка. 15-та. За тютюна. Тютюна. Докладът на Метин Казак. Изменение you know my decisions on inadmissibility of a number of amendments. Let's... Тук имаме и заличаване на някои от измененията, но така или иначе, нека да продължим с гласуването. Uh, I'm requested to read my own decision. Uh, these amendments uh, I found nine other amendments which are all... Вече виждам, че има девет изменения, които са свързани с чиста комитология, така че в името на последователността мога да кажа, че тези изменения не са допустими от 1.60 до 169. Е, от 160 до 169. Това е за протокола. Така че нека да продължим с гласуването. Изменение 52 за против, въздържали се, отхвърля се. 53 и 54 за против, въздържали се, приема се. 55 за против, въздържали се, отхвърля се. 56 за против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по 57 начало. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. По 57 гласувахме сега. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно. Иска се проверка по 58. Начало на гласуването. 58. Връщваме се на 58 и правим проверка. Начало. Край. Компромисно трето за против въздържали се. Не съм сигурен, нека да проверим. Компромисно трето, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 61. Не. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то и 67-то за, против, въздържали се, приема се. 68-то за, против. Нека да повторим гласуването. Не видяха гласуват либералите. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 70-то, начало. И край на гласуването. А, приема се. 71 за против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, въздържали се, приема се. 72 Да проверка по 73-то. По 73-то начало на гласуването. And the vote is... Край на гласуването. Приема се. 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то проверка. Начало на гласуването. И край на гласуването. Отхвърля се. 75-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76-то за против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 76-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към компромисно четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 88. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 88 начало на гласуването. 88 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 95-то, начало. is closed? Край. Отхвърля се. Стой второ. За. Стой второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 102. Начало. Край на гласуването. Сто и трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно пето. За. Против въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 6. Проверка по 6 начало. And what is closed? And it was carried. Край на гласуването. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116, всъщност 115, 115 за, против, въздържали се, приема се. 95 was rejected. 95 was rejected. So 96. Ah, I'm called the attention that сега привлякоха ми вниманието, че тъй като 95 е отхвърлено, трябва да гласуваме 96 и 97, което трябва да направим сега. По 96-то изменение сега. 96-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 и седмо. Проверка по 96-то. Начало. И край на гласуването. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега се връщаме 114. Сто беше одобрено 115. 14 то беше гласувано вече. А 15 то също ли е гласувано? 15 то не е гласувано. Нека да повторим. По 115 то не съм сигурен. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно седмо за, против, въздържали се, приема се. Проверка по компромисно седмо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сто двадесет и шесто за. Против. Въздържали се. Проверка. По 126 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 8. За против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 137. Начало. Край на гласуването.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 Нека да направим проверка. Компромисно девето. Начало. Край на гласуването. Приема се. 149 за, против, възражали се, отхвърля се. пада. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали... Не. Всъщност това отпада. И направо преминаваме към компромисно изменение 10. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, за, против, въздържали се, отхвърля се. 173. то Проверка по 172. Проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. А. Приема се. 173. За. Против въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 174 проверка. Начало. Край. И се приема. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. 177 за. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 177, да. Нека да проверим. По 177 проверка. Край на гласуването. Приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 180 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 193-194 за,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 Проверка по 12-то. Начало. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Точките от преамбюла. Осма точка. За. Против въздържали се. Приема се. Проверка по точка от преамбюла 8. Изменение 8. Начало. Край.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 17 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 17. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 изменение.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 29 за, против въздържали се, приема се. 31 за, против въздържали се, отхвърля се. Проверка. 31 начало на гласуването. Край.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 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за. Проверка по 43-то? Добре, нека да проверим 43-то начало. Край на гласуването. Приема се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, въздържали се, приема се. 47-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 48-то за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. И се приема с 15 гласа за 12 гласа против. And now let's move. Така, сега пристъпваме към 16-та точка от дневния ред.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 46 за, против, въздържали се. Извинете. Връщаме се назад, защото има устно изменение от консерваторите. Изменение 46. Уведомяват ме, че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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер едно, нали така? Извинете. 57, 57. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 82 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. 83 за, против, въздържали се, приема се. Е, е, пето за против въздържали се, 6 за против въздържали се, приема се, 84 за против въздържали се, отхвърля се, 85 за против въздържали се, отхвърля се, 89 за против въздържали се, приема се,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 против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 114, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, извинете, той, той отпада. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 17 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Сега е, проверяваме 23-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 за, против въздържали се, приема се. 29 за, против въздържали се, приема се. 32 за, против въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Окончателно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 23 глас за, 4 въздържали се, никой не е гласувал против. Сега 17 точка от дневния ред. Яник Жадо. Господин председател, при това гласуване е, много, видяхме много изменения, които бяха отхвърлени, е, считани за неприемливи от комисията. За сметка на това, може би ще трябва да говорим по това съвещанието на координаторите, метода за решенията е, има едно изменение, не мога да разбера защо е отхвърлено това е изменение 10 за вътрешната логика, кохерентно. Сега за първ път виждам тази комисия да отхвърли едно изменение, което касае един такъв въпрос, който касае всичките комитети. Така че аз успорвам отхвърлянето на това изменение. Да, сега всъщност автора успорва това, че изменението се смята за неприемливо. Има ли някой против това решение? Добре, значи остава неприемливо. Така, сега. Пристъпваме към 17. Автора. Докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. За първ път взимам думата и съм доста изненадан, че доста неща са записани като неприемливи. Това е много рядко в моята комисия и не разбирам защо тук се отхвърлят толкова много изменения. Ние също провеждаме подобни гласувания в е, Комисията по земеделието. Мисля, че това са изменения, които би трябвало да бъдат прияти. Маркс, first, uh, е, the initiative. Добре. Сега искам решенията, че много изменения са недопустими, не е мое. Това всъщност бяха предложения на други членове на комисията. На второ място, как да си оправдае решението? Той е в самото решение и измененията нямат нищо общо с моята обосновка. Така че моето решение си остава. И така, пристъпваме към гласуването. Така, сега гласуваме 17 та точка от дневния ред. Изменение номер 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12-то изменение на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение. Има осно изменение по него. Устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Ако няма, в такъв 13-то изменение в изменение му ви чрез устно изменение. Да, приема се 14-то за, против въздържали се, приема се. 15-то устно изменение, няма възражение срещу устното изменение. В такъв случай гласуваме 15-то изменение за, против въздържали се, приема се. Второ изменение е, за, против, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, Ерик Жадо, е, е, Яник Жадо. Да, господин председател, в това изменение докладчикът не е взел цялото изменение. Всъщност е предложил само участието на Европейския парламент. Моето изменение, което включва и публиката, всъщност трябва да се счита като допълнение към допълнението на докладчика и моля да бъде гласувано. Съгласни ли сте с uh, забележката на Яник Жадо? Добре. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Uh, сега 16-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето за. Против. Въздържали се. Приема се. Шест за против въздържали се приема се. Седмо за против въздържали се приема се. Сега мотивите. Първо изменение за против въздържали се приема се. Осмо за против въздържали се приема се. Окончателно гласуване. Проверка. Осмо изменение от мотивите. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 35 за, двама въздържали се, никой не е гласувал против. Пристъпваме към 18 е, точка. Това е последното гласуване за днес. Започваме с гласуването. Така изменения 50 и 51 за, против, въздържали се, отхвърли се. А, проверка. За изменения 50 и 51, моля да гласувате. Така, гласуването приключи. Отхвърля се изменението. 52 изменение за, против, 52 става дума. За, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 изменение за против. Въздържали се, приема се. 57 изменение. А не, проверка на 56-то. Моля да гласувате. 56. Така гласуването приключи. Приема се. Изменение 57. За, против, въздържали се. Приема се. 58 извинения, за против. Въздържали се. Приема се. 59-то. Това е устно изменение. Имате ли нещо против? Изменение 58 с устно изменение. Приема се. 60-то изменение за против. Приема се. Проверка за 60-то изменение. Моля да гласувате. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 изменение на три части. Кой е за първата част, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Приема се проверка за втората част на 62 изменение. Моля да гласувате. Така, гласуването приключи. Приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. 63-то изменение. с 98. Кой е за, против? Въздържали се. Отхвърля се. Шестдесет четвърто изменение, както 65 и 66 Това са сходни изменения за против. Въздържали се, приема се. Изменение 6 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение. Едно за, против, въздържали се, приема се. 72 изменение. Не, то отпада. Както и следващото. 74-то изменение за против въздържали се. Моля отново да гласувате. 74 за против въздържали се. Отхвърля се проверка за 74-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отвърля се. 75-то изменение за против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 8 и 77 изменения за въздържали се против приема се. 78 за против въздържали се приема се. Проверка за 78. Моля гласувайте електронно. Така гласуването приключи. Приема се 79 изменение за, против въздържали се. Приема се 80-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Осемдесет и първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверка, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Проверка на 89-то. Гласуването приключи. Отхвърля се. 90-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 91 за против въздържали се. Приема се. Проверка, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 извинение за против, въздържали се, отхвърля се. 93-то за против, въздържали се, отхвърля се. 94 за против, за 94 против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 94-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 4. То всъщност е оттегнало. 95 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 95. Добре. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърли се. Девето, за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 96, изменение 97, за против 98 in favor. Прави сте. 98 за, против, въздържали се, приема се. Проверка за изменение 98. Край на гласуването. Приема се. Изменение 99 и изменение 100. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 101 и 102 за против, въздържали се, отхвърля се. 103-то изменение. Е, вече гласувахме. Не. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5. 104. Кой е за? Всъщност той е отпаднал. 111. Let's move um, jump to When, il, when, che, when no, 13, 13. To the recitals, amendment 13. Така, да преминем направо към преамбюла, изменение 13, за против въздържали се, отхвърля се. 14, за против въздържали се, отхвърля се. 16, на две части. Първата част, моля за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, тя отпадна всъщност. 17-то изменение, за, против, въздържали се, приема се. 18-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, 20 21 не, 19 и 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се. Всъщност вече е гласувано. Така, да преминем направо на 26 за против въздържали се приема се, 27 за против въздържали се приема се, 28 за против въздържали се отхвърля се, 2 за против въздържали се приема се. Изменение 31 на две части. Първата част за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се приема се. Трето изменение с устно промяна. Някой да е против. Добре, против. За против въздържали се. Приема се и това. Казват ми, че трябва да се гласува изменение 30. 30. Се върнем малко назад. На Елизабет Къстингер за против въздържали се. Отхвърля се. Проверка за изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, Изменения 37 и 38 за против въздържани се отхвърлят се. 39 за против въздържали се, приема се. Проверка за 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 изменение за. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. you tell me? Yeah, hold on a second. We have to go to 44. 44. 44 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за пето изменение.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 Край на гласуването. Приема се. 14 за, 4 против, 4 е, въздържали се и 8 против. Следващия път ще обявя по-голям брой неприемливи. И така, приключихме с е, гласуването. Tja, predsjednici, welcome you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 May settle down, please? Уважаеми колеги, да ви помоля да вземате местата си. Okay. Well, item 9. Преминаваме към точка 19 от дневния ред. Сред нас, от лявата ми страна, е господин Кен Аш, директор на дирекция търговия и селско стопанство към ОСР. Добре дошли в нашата комисия. Той ще говори по темата търговия с добавена стойност в глобалните вериги на стоеността. Um, He's here today to present one of the major works. Той ще представи такъв основен раздел в работата на ОИСР инициатива, предприята съвместно с ЕТО по глобалните вериги на стоиността, като проектът е да се създаде база от данни на индикаторите, възоснова на които СТО и ОИСР могат да предоставят ориентация за изготвяне на политиките на взимащите решения. Това е тема, която сме обсъждали с други гости преди, но сега за първи път имаме специално отделено време за такъв, такъв тип изложение. Добре дошли в нашата комисия. Заповядайте, имате думата. 15 минути. Uh, good morning, everybody. Um, in... Добро утро на всички. В следващите 15 минути uh, ще споделя с вас някои от констатациите с нашата работа с СТО, по-глобалните вериги на стоеността. Ще се опитам да поясня защо се занимаваме с тази дейност. След това ще посветя няколко минути за възможните въздействия върху изработването на политики в тази връзка. Нека най-напред да се спра върху това какво представлява търговията с добавена стоеност. Това е база данни, която съдържа статистически прогнози на стоеността, която се добавя по страна и по индустрия при производството на стоки и услуги. Тези данни се генерират от таблици за, с входяща и изходяща информация и ние свързваме тази национална информация с общия поток от данни. За момент момента покриваме 57 страни, 18 сектора за различни времеви периоди от 1995 до 2009 година, като тук са включени всички държави членки на Европейския съюз и агрегатните данни за 27-те държави членки. Каква е целта на базата данни? Реалната стойност, реалния приход, който се генерира по страните, които търгуват една с друга. Причината да се занимаем с тази дейност, традиционните търговски данни, които се занимават най-вече с растежа, не представят цялата картина. Зад тях се крие известна информация, именно компонента свързан с чуждестранната добавена стоеност при вашия износ. Тоест, това сме добавили тук. В общата добавена стойност сме добавили добавената стойност от чужбина. И тук сме включили тази графика, която представя общите данни за Европейския съюз, като 85% от данните представляват именно тази генерирана стойност, която се генерира вътре в рамките на Европейския съюз и 15%, които идват извън. Тук виждаме на тази графика економики, които са или много много а, големи или пък имат сериозни ресурси. И те като цяло заемат по-голямата част от вътрешната добавена стойност. От дясната страна виждате и економики, които са много по-интегрирани в глобалната верига на стоеността и които разчитат много повече на чуждата добавена стойност, като тук се добавя и вътрешна дейност и преекспортиране. Тук искам да подчертая някои от промените във времето. Да речем, ако погледнем Китай, виждаме, че те разчитат три пъти повече на чуждестранния внос, отколкото преди няколко десетилетия. Турция, Корея два пъти повече, след като се, се интегрираха в глобалната верига на стоеността, едно историческо развитие, което наблюдавахме. Но реалното значение на веригите на стоеността при повишената интеграция на пазара и разчитането на внос, за да се се подобри производителността, да се подобри конкурентноспособността и да има по-успешна доставка на вътрешно ниво и с международните партньори. Виждаме, че на ниво индустрия става това и дори под това ниво. Тук сме разгледали сектора на електрониката. Китай е голям износител на електроника, но в 40% от добавената стоеност идва от други страни. Същото въжи в случая на Корея. Ако погледнем другата графика от ясно, ще видим транспортния отрасъл. В Европейския съюз като цяло около 15% от всички, от целия износ идва от добавена стойност генерирана извън Европейския съюз. Много по-важни пропорции, когато разгледаме национално, виждаме, че в Германия, Франция и Корея една трета от експорта от тези страни е от добавена стойност, която идва от другаде. Да така че тази германска кола, която виждаме, или френска кола, означава, че съдържа 35% не германски или не френски компонент. Така че значимостта за вашето производство в този случай е много голяма, що се отнася до вноса на услуги и стоки. Тук искам да подчертая, че това не е някакъв софистициран анализ нито пък някаква философска проповед. Това е просто едно описание на реалността на настоящите търговски потоци. Тук се описва степента, до която пазарите стават по-взаимозависими, по-взаимообвързани, зависят от производителите, компаниите, дружествата и потребителите за достъп до най-висококачествените услуги и стоки, до които могат да се досегнат. Сега глобалната търговия на стоки и услуги в над 50% 1% се представлява от междинен материал и при услугите най-70% представляват междинни звена. Само да ви дам един друг измерител на значимостта, на надъжността на нашите економики и как те зависят от вноса на стоки и услуги от останалата част на света. Това е един ужасно сложен слайд. Няма тук да отделя много време. Това, което исках да направя е да иллюстрираме, че можем да навлезем дори още по-надълбоко, що се отнася до това да разберем какъв тип генериране на приходи, и тип взаимообвързаност на пазара, и тип добавена стоеност ще се самоизмерят. Отново започваме с транспорта, тъй като той е източника на добавена стоеност в експорта на ЕС по регион и по индустрия. Тоест по-голямата част от добавената стоеност се показва на този слайд в рамките на Европейския съюз в експорта на транспортна екипировка и това не е изненада, че се влива в самия транспортен отрасъл, но то представлява от общия обем от вашите транспортни износи. И ако погледнем през самата графика, виждаме, че минодобивната дейност, полезните изкопаеми, химикалите също допринасят. Т.е. те допринасят за транспортния сектор. Но може би нещо, което е по-интересно, че от едната в дясната страна виждаме, че зависимостта от услугите е, в успешния експорт на транспортно оборудване е много важно. Тоест, виждаме а, всичко търговията на едро складирането, както и много други услуги. Тоест, това според нас е много значително развитие. То помага да обясним много елементи, които са включени с много големи обем от услуги в нашите економики и малкото отчитане на услугите в глобалните данни, тъй като обикновено там работим с статистически данни. Тук това, което показваме, тенденцията с течение на времето, услугите най-вече стават все по-важни и по-важни и е, има по-голямо разнообразие в регионалните източници на входящ материал и външна добавена стойност, която е свързана с транспортния отрасъл. Сега, нека да видим какви са импликациите за търговията като цяло и търговската политика. Това, което показваме тук, са не тарифите, които се прилагат от отделните страни, и тук искам да отбележа два компонента. Като цяло, нивото на тарифите при производството са сравнително ниски. Те са много по-високи в селското стопанство. Но това, което показваме също така тук на тази графика, е не само тарифата, тарифите, които се отчитат от фирмите бруто, но актуалната стойност, действителната стойност или така да се каже тежестта, която се налага на фирмите при вътрешния компонент на добавена стойност при експорта. С други думи, ако изнасяте 10 и 5 е вътрешния компонент, а останалите 5 са външния компонент, всеки данък, всяка такса, която се плаща над 10, е за сметка на генерирането на прихода от 5. Така че се стига едва ли не до, до 2. Тоест, тук имаме а, много увеличен ефект на тежестта, когато става дума за добавена стоеност. Сега не съм сигурен за тази, за тази графика, тъй като в момента услугите, които преминават през граници, са многократно набъбнали. Виждаме какви са тарифите, които се плащат за селскостопански стоки, да речем земеделски стоки. Те, са, те се плащат многократно, т.е. понякога се стига до два 3-4 пъти плащане на тези тарифи. Същото се отнася до рестрикциите при експорта, които няма тук да засегна толкова подробно. Нивото на взаимозависимост на пазарите, развитието на глобалните вериги на стойност, за това, че имаме много увеличени търговски разходи, както при вноса и така и при износа, е много, всички тези елементи са много важни по отношение на неефективните, ненужните гранични процедури. В ОСР това го наричаме търговско улесняване, trade facilitation, но всъщност става дума за нивото на ефективност или неефективност при граничните или митническите процедури и така нататък. И това, което правим в ОСР е да, да набележим за 133 страни според 16 е, индикатора на търговското улесняване. Документалните процедури, предварителното одобрение, е, нивото на автоматизация и така нататък. Та, за 133 страни сме определили 16-те показатели, които са договорени в ОИСР и сме идентифицирали разходите или възможностите за намаляването на разходи за всички тези страни. В агрегатно изражение има възможности да се намалят търговските разходи между 10 и 16%, а пък 1% намаляване означава 40 милиарда намаляване, 40 милиарда долар намаляване на година, т.е. имаме огромни възможности за намаляване на разходите, най-вече при развиващите се страни. И това са ключовите преговори, които продължават да текат в СТО днес има и значителни разходи, които се налагат зад границите по различните нетарифни мерки, които се отнасят и до стоките, и до услугите. Някои са необходими, някои може би не са толкова необходими и може би ще поговоря малко повече по въпроса след минутка. Има също така и разходи, които се налагат в по-малко развитите страни, най-вече свързани с физически ограничения и други ограничения за капацитета за доставка, свързани с търговията, но също така свързани с липсата на инвестиции и това, че е по-трудно за доставчиците да стигнат до контролните пунктове. Нека да поговоря за минутка за услугите. Според нас това е най-важната нова констатация от нашия анализ на добавената стоеност от търговска гледна точка. Услугите като пропорция от общата търговия са 44%. Това се показва от червената линия като цяло те представляват 45% а, тук това се дължи на факта, че има много услуги, които са свързани с производството на стоки, които са заложени имплицитно в производството и износа. Имаме услуги, които са заложени на много по-високо ниво в някои страни, тук да речем в Европейския съюз. Услугите представляват над 50% от износа, дори е по-висок в някои страни и се покачва с времето. Тук виждаме, че дъното е 95-та година, най-отгоре 2009 е година и виждате колко по-важни стават услугите с течение на времето. Това е много важно за подобряване на ефективността на сектора на услугите, ако искате и по-добро производство. Ако искате по-добро производство, може да се справите така многостранно, двустранно, а, но въпросът е, че ползите ще бъдат много. Ако може да стигна до последния слайд и да кажа някои думи за важността на веригата, на общата верига на стоеността. Тя представя много възможности, но също така е свързана с някои ограничения, може да наложи разходи, особено що се отнася до по-низко развитите економики. Много е важно да се отчетат някои от възможностите, които се опитах да опиша малко по-рано, за да се намалят разходите по търговията, да се повиши отвореността и това ще създаде нови възможности, но да генерира нищо ново освен ако вашата промишленост не успее да отговори на тези нови възможности, които се правят заради търговските пробиви. Това въжи най-вече за по-малко развитите економики, където макроекономическата стабилност, физическата инфраструктура, върховенството на закона не винаги са задействани. Всички тези компоненти трябва да са на лице, за да се възползваме от новите пазарни възможности. Освен това, има много нужди в по-малко развитите економики да инвестират в човешкия капитал, в развитието на квалификациите, уменията, не само физическата инфраструктура, но също така и системата по здравеопазване, образователната система и така нататък. Тоест, ако вие сте фирма в развита економика и търговията става все по-лесна и по-лесна. Вие имате повишена възможност да се възползвате не през цялото време, защото може би има някои ограничения. Но в по-неразвитите економики няма чак толкова много възможности и отвореността в търговията трябва да се придружава от стратегически публични инвестиции, които да се осъществяват страна по страна сега търговията и базата данни включва 57 страни, което означава, че не са включени всички страни, 18 промишлени отрасъла, като агрегатни данни са включени и а, бихме искали да разгледаме повече и останалите страни, които искат да, бъдат, да имат задълбочени данни за 18-те отрасъла и предлагаме това да стане през следващите месеци и години. Искаме да генерираме и допълнителни индикатори за прихода, който се генерира и бихме искали да започнем да измерваме и създаването на работни места и качеството на новосъздадените работни места, които са свързани с генерирането формулирането на тези приходи. Надявам се, че през следващите месеци вече ще имаме данни в тази връзка и както се опитах да подчертая, се опитваме да работим с развиващите се страни, за да не стане по-ясно какво трябва да се направи, за да се извличат допълнителни ползи от реалността, свързана с глобалната верига по стоеността. Благодаря ви много. Благодаря ви. Преди да дам възможност на депутатите да зададат въпроси. Искам да ви напомня, че има нова книга, която излезе сега през май за взаимно свързаните економики, които се възползват от глобалната верига на стойността. Е, тя е публикация на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Сега давам думата на депутатите за въпроси и коментари. Заповядайте. Да, отбелязахме, че има така задвиждане на е, промишлената локализация в е, Северна Америка и малко в Европа. Дали това е просто едно добро пожелание, или действително има такава тенденция. Реструктурирането на, в полза на западните развити страни. Merci, Henri. Next is Bert. Благодаря, господин Ланге. Сега има думата. Благодаря, господин председател. Последният аспект интересува е, социал-демократите, разбира се, защото ако има положителни резултати и ефекти благодарение на търговията и по-специално в една глобализирана економика, ако това нещо се засилва, както се казва, кой ще се възползва от това? Това е въпросът. Ако е, БВП е засилен, ако има финансови ресурси, дали това ще бъде плюс за глобализираните предприятия и в какви сектори инвестират и как това ще се отрази върху заедостта. Janik Shadow, dans le si si on Яник, Жадо, сега, ако в вашата организация се запази е, този подход на разпределение на световната търговия и разпределение на добавената стойност, как включвате в тях целият залог, свързан с законодателство, свързано с труда и с опасност на околната среда? Цялата стратегия по инвестициите и привлекателност на инвестициите е, понякога има склонност да се намаляват всички нормативни изисквания спрямо предприятията и спрямо производството като цяло поради което можем да допуснем, че е, по силата на този подход ще бъде е, търсена конкурентоспособност чрез намаление на нормативните изисквания. Искам да чуя вашето мнение и освен това искам да ви попитам Доколко установявате връзка между този подход, който се поддържа от вашата организация и мултилатерализма? Ние имаме чувството, че чрез вашия подход е, се засилват регионалните аспекти за сметка на глобалните. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз искам да ви благодаря за това много интересно изказване. Е, скоро ще има дискусии по ТИТОП. Е, и има изследване на фундация, където се обяснява, че при е, трансатлантическата търговия и инвестиции има значителна промяна на търговските потоци. Тоест има намаление на потоците вътре, в вътрешния пазар – за сметка на трансатлантическите потоци. И това води до намаление на обмена на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз или има различни обеми на търговия е, на отделните държави членки с Съединените щати. Е, как е, вие преценявате цифрите, които току-що изложихте? Е, от гледна точка на увеличение на реалната търговия и на е, търговията с добавена стойност между малки и средни предприятия вътре в Европейския съюз и как би се отразило това е, и на външния пазар. Политиката спрямо малки и средни предприятия в развиващи се страни, например. Мисля, че цифрите с ни отправят предизвикателство. Какво ОИСР може да предложи като насока е, и за използването на обновяемите източници? Тоест, е, опазването на околната среда, която да се вземе предвид при преструктурирането на економиката. Вие сигурно имате и някакви критерии, които могат да бъдат е, добавени към направеното от вас изследване за търговията с добавена стоеност. Благодаря. Well, let's listen now to the European Commission. Така, а сега може би представители на Европейската комисия? Да, ето ви. Благодаря, господин председател. Първо, и съвсем накратко, ние изцяло подкрепяме свършената работа от АИСР. Е, ние намираме, че тя е много интересна и приносна и, е, е, и всъщност допълва нашата работа по същия въпрос. За нас е ясно, че трябва да се проведе нова търговска политика, трябва да се говори по нов начин за всичко това. Трябва да сме сигурни, че ще се съсредоточим върху по-малко въпроси и е, ние ще се възползваме от интересните констатации в е, проучването и очакваме нови данни от работата на ОИСР. Както вече беше казано, да, мултилатерализма и мултирегионализма е в интересна перспектива представен. Е, как мултилатералната търговия е повече от необходима, докато мултирегионалните споразумения също имат стойност и те трябва да продължат. Разбира се, че те имат стойност с дълбок ефект и заради това ние искаме при преговорите си да отиваме все по-дълбоко и въпросът е как търговските бариери се отразяват на веригата на стойността. На второ място значението на услугите – 55% от общия износ е, има компонент услуги. Така че по-широки услуги. А, не само те сами по себе си, но и като част от износа на конкретни продукти са много важни. Това е 7% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Това са услуги, е, сега, има едни 50%, които липсват. Въпросът е къде отиват. На трето място, значението на инвестициите. Това, което виждаме и чуваме, е огромен потенциал е, за инвестициите като мотор за международното производство и и накрая общата верига на стойността е, е, всъщност почива на основите на търговията като цяло, улеснение към клиентите. И е, от тук проистича, че работата на СТО става много важна и споразумението, което искаме да постигнем е, за е, улеснението на търговията, като улесняване е, на митническите услуги, са просто пример за това, което можем да извлечем като полука от направеното проучване от ОИСР. Ние виждаме как мулти е, латералният дневен ред, който ще бъде изработен е, до година, съвпада с е, работата, която вършим днес и с намеренията ни като цяло. Няма да навлизам в подробности, но всичко, което допълва търговската политика, което са не търговски политики, помагат на търговията. И ние смятаме, че това трябва да бъде част от усилията ни. И е, това е част и от политическия анализ, който прави Европейската комисия в аналитичната си работа. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря ви. Аз също искам да задам един-два въпроса. Първо, от една година насам. Има ли нещо ново, което можете да кажете? За, за стоките. Дали е, стоеността не се произвежда на друго място? Има ли изобщо смисъл да се постави етикет Made in, произведен някъде? И на второ място, при този нов подход става ясна скритата роля на услугите. Какво е вашето мнение за опита на няколко страни да преговорят многостранно споразумение по търговията и услугите? Дали това ще е, направи економиката по флуидна, ако мога така да се изразя, е, т.е. да има по-малко препятствия пред е, оказването на услуги. И на трето място. Вие самия споменахте ролята на улеснението на търговията. Едни и същи продукти прекусяват границите неколкократно и митническите бариери стават много по-важни от преди. Доколко дали това дали, дали, дали тази година Бали можем да подпишем споразумението за улеснение на търговията и как ще се отрази на улеснението на, транс, на, на прекусяването на границите на услуги, ако разбира се това споразумение се подпише. И, на, и накрая. Вие почертахте значението на транспорта, но транспорта трябва да е възможен е, в новата глобална верига на търговията, защото това предполага енергия, въглероден двуокис, как се отразява на световната верига на стоеността, Въглеродният двуокис, цената на транспорта, Транспорта става ключов ключови инструмент в е, новата верига на стоеността. Благодаря ви, имате думата. Thank you very much, uh, all, uh, and... Много ви благодаря за всички толкова интересни и важни въпроси. Ще се опитам да групирам някои от тях по известен начин. Uh, още от самото начало имаше някои въпроси за преструктурирането и преразпределението на печалбите и ползите и импликациите за правото на труд и а, качествени работни места. Нека да подчертая, че данните описват това, което се случва. И е важно да разберем защо става така нещата защото фирмите във всички страни искат да подобрят своята производителност, искат техния бизнес да нараства, да наймат все повече хора, да правят пари и да продават. Последствията за преструктурирането при появата на веригите на стоеността, които в сами по себе си са в резултат от технологиите, комуникациите, не само транспорта, но начина да се преместват и предвижват идеи и услуги по света. Това е много важно. Така че, да, виждаме промишлено преструктуриране и ставаме негови свидетели от десетилетия насам в някои развити економики сме загубили много работни места в производството и те отиват в Азия. Много повече, отколкото в други части на света. По много причини, които вие разбирате толкова добре, колкото и аз. Но какво нашите по-развити економики – раз, имат, с какво разполагат, как ние сме се проспособили. Ами предоставяме работни места в услугите. Не разполагам с данните за Европейския съюз, съжалявам. В САЩ всяко осмо работно място, което се генерира през последните години, е в услугите. Да, губим десетки хиляди, милиони работни места в производството, но пък ги заместваме в някои случаи с по-малко, но по-добри работни места в производството и много повече, много често по-добри, не винаги, но много по-често добра работа в услугите, с по-добри работни условия, по-добра заплата. Тоест има преструктуриране. Свършили сме някои неща, да реагирам на езика на тялото, заедно с други организации, например с МОД. И преди няколко години публикувахме документ за взаимовръзките между търговията, растежа и заетостта. Няма страна, която да се е развила, без да се интегрира в световните пазари – така че ако искате вашата економика да расте, ако искате да създавате по-добри работни места за всички нас, за всички наши деца, то в този случай това неизбежно не винаги е преразпределението на ползите е справедливо. Това е ключов момент. И за това толкова много, много подчертах допълнителните политики, съпътстващите политики. При отвирането на пазарите има много ползи, обаче това не означава, че ще има приобщаване, ще има по-равнопоставени работни места това, което ние наричаме е, придружаващи политики, е много важно, за да се гарантира, че ползите са разпределени на по-широка нога, че онези, които участват на отворените пазари, получават помощ и компенсират нези, които не могат да участват на отворените пазари. Няма един прост отговор на тези комплексни въпроси, но чрез една комплексна политика, инвестиции в човешкия капитал, инвестиции в образованието, обучението, квалификациите, уменията, преквалификацията, това ще подкрепи и бизнеса на малките и средните предприятия наистина не става само дума за търговска отвореност. Трябва да се проведе държавна политика, така че да се гарантира, че тези ползи са разпределени по-справедливо. така че да се а, стигне до това, че конкурентоспособните фирми, дружества, предприятия успеят да постигнат своите цели. Последствията за околната среда са комплексни. Няма да се правя, че мога тук да ви дам всички отговори на вашите опасения, но така съвсем общо казано. Нека да вземем примера със селското стопанство. Като цяло е по-добре да се произвеждат продукти, там, където е най-разумно от економическа и екологична гледна точка да се прави това. И след това те да се транспортират там, където се потребяват, където се купуват, където има нужда от тях. Това е вярно в отделните страни, в един блок като Европейския съюз, като за един континент като Европа и в целия свят. И това подчертава идеята, че ако ние сами произвеждаме и никъде не носим своето производство. Това не е добре дори от екологична гледна точка. Нека да кажа малко повече по това, кой е най-добрия подход, дали да е многостранния или регионалния. Аз не смятам, че тук се стига до някакъв спор, до някакъв разнобой, че многостранният подход е най-добрия винаги, но това, което ам, става с многостранния подход в момента застива. Виждаме, че в момента има плур, плурилатерален подход по-скоро, който се а, прилага. Например, а, това, което прави Съединените щати с двустранните си споразумения. Може би ще е най-добре, ако се изчисли а, световния брутен вътрешен продукт. Това се опитваме да направим. А, не се напредва толкова, колкото бихме искали, колкото биха желали отделните дружества. А, преговорите между САЩ и ЕС ще покрият 50% горе-долу от световния а, БВП <laughs> не точно 100%, на е много повече от 0%. Така че това е важно в този смисъл. Колкото по-изчерпателни, по-амбициозни споразумения за световна търговия разглеждат деликатни въпроси, които не са разрешени до този момент, толкова повече изглежда, че задграничните мерки, които налагат разходи при търговията, а, с а, стоки и услуги, толкова по-добре. Има интерес в а, последните години за така наречената мултилатерализация СТО+. И ако такава уредба между Европейския съюз и САЩ, ни преговори, които те първо започват да тъкат, успеят да постигне напредък в някои области, в които има патова ситуация, възможността да се наложат нови стандарти в споразуменията за свободна търговия ще са значителни. Не знам дали ще не има наистина такива възможности, обаче потенциала да се завземе нова земя в този смисъл ще бъде огромен. И от тази гледна точка, наистина това е много хубаво начинание и ние бихме поощрили участието в него. Независимо какъв е резултата, това начинание трябва да е отворено за всички от тези, които искат да участват в него. Така че повече амбиции, по-широко обхватни амбиции, това е не само добро за Европейския съюз и Съединените щати, за многостранната търговска система. Още нещо за тези задгранични мерки. Ако САЩ и ЕС разрешат своите регулаторни различия и се приближат, по дефиниция тези мерки не са дискриминаторни не е нужно да сте страна в споразумението, за да се прилагат към вас тези мерки. Но при всички положения, търговското улесняване, мерките за борба с корупция, мерките за борба с злоупотреби, всичко това са възможности за намаляване на разходите от двете страни на Атлантика и ще от полза не само на САЩ и Европейския съюз, но и на други части от света. Не смятам, че има смисъл да се казва произведено в, има смисъл на етикета да пише последно човешка ръка докосва от това в Китай, примерно, но може би може да се каже произведено на тази планета или нещо такова, независимо а, какъв е израза, но за произведено в, тук трябва да се изброи един огромен дълъг списък, който да ви виси отзад като опашка на тениската. По международните споразумения, които споменавате, наистина това е втората най-добра възможност Либерализацията на услугите е добре, ако не успеем независимо дали става дума за плурилатерална уредба или регионална, бихме могли да кажем, че може да се развие тази дейност, стига тя да е отворена и обхватна към всички участници и да бъде недискриминаторна доколкото е възможно. споразумението за улесняване на търговията е изключително важно. И то не само важно, да, изглежда много лесно. Докато водихме преговорите, нашия план да намалим ненужните, неефективните мерки по границите. Това бяха основните цели. Аз започнах преговори с, с вас за намаляването на тежестта и при вноса, и при износа. Мисля, че трябва да можем да направим това. На, така, при ни разговори на много нива, така че ползите са много големи. От административна гледна точка не е осложнено, както вече казах, какво сме установили за 133 държави, какво могат да направят, за да извлекат най-големите ползи, как може да намалят разходите, как може да извлекат максималните ползи. Съответно, има някои недостатъци, които са пренебрежими в сравнение с ползите и има много повече възможности, отколкото ни бяха поискани. Т.е. големи ползи, ниски разходи, сериозно финансиране. Мисля, че това е нещо, което е постижимо дори в много, много кратки срокове. А, мисля, че последния ми коментар ще бъде след. Извинявам се, че не отговарям на всички. това колко е важно да има съпътстващи политики за развитите страни, за да се гарантира, че ползите от пазарното отваряне, инвестиционното отваряне ще бъдат всеобхватни, но също така и за по-малко развитите страни и за много малки и средни предприятия във всички страни не е нещо автоматично. Наистина се изисква различно поведение, което се изисква в отделните ситуации. В някои случаи ще има нужда от нови инвестиции, меки умения, човешки капитал или пък инфраструктура, пристанища, строежи, технологии. Но при всичко това ще взима нужда от повече от търговско, отваряне в търговията. И ам, можем да разгледаме случая на отделните страни, така или иначе не трябва да има ограничения на това, което те могат да произведат конкурентно способно, за да могат да се възползват от пазарите, както на вътрешно, така и на глобално ниво. Нека да приключа тук и ако има нещо, което съм пропуснал, се извинявам. Uh, Благодаря ви. Проведа се чудесна дискусия. Мисля, че така ни съобщихте последните данни за нашите безпокойства. Well, we need to move on. We are a bit late on our schedule. Uh, така, uh, сега пристъпваме към Следващата точка от нашия дневен ред, 20-та точка, Размяна на мнение относно бъдещите двустранни инвестиционни споразумения. Както знаете, е, двустранните инвестиционни споразумения стават от изключителната компетентност на Европейския съюз по Лисабонския договор и ние имахме възможност миналата година е, да приемем е, съответните нормативни рамки, които бяха укрепени през януари. Има много двустранни споразумения между държави членки на Европейския съюз и трети страни. И сега трябва да се види е, каква е тяхната стойност при положение, че правните компетенции на Европейския съюз се промениха, да се види какъв е правния статут на тези споразумения. Е, да видим това какво става с е, двустранните инвестиционни споразумения между държави членки, защото защото е, с приятия регламент ние имаме предвид само е, двустранните инвестиционни споразумения само с трети страни. Тук са представители на Генерална дирекция търговия от Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви. Добър ден на всички. Вие зададохте два въпроса. Какво прави комисията? Първо, говоря за прилагането а, на така наречените споразумения на дядовците. Това са спор... времените, преходните разпоредби. Имаме списъка на двустранните споразумения, които са подписани преди Лисабонския договор. Това е завареното положение. Е, е, всичко е спазено, всичко е според сроковете. Имаме, е, обнародвали сме всички двустранни споразумения, които са заварено положение. А, освен това, с новия регламент ние предвиждаме механизъм за уведомяване от страна на държавите членки за техните намерения да договарят, сключват или подписват нови споразумения или да договарят и подписват протоколи и Комисията всъщност реши е, това да бъде от правомощите на държавите членки. До сега сме получили е, 2,2 е, известия от държави членки. 115 е, от тях засягат е, започването на неподновяването на преговорите, които се водят до сега. 25 имат предвид а, е, е, налични споразумения, които трябва да бъдат просто подписани. 52 е, засягат споразумения или протоколи, които са подписали преди влизането в сила на Лисабонския договор и на съответния правилник по него. Тоест, това са огромни е, количества и трябва да посочим, че 62 от е, известията за преговори засягат протоколи, които, подобря, които променят е, наличните споразумения, за да може да бъдат съобразени с Лисабонския договор. Комисията в момента оценява тези известия е, възоснова на критериите, които бяха посочени е, по правилника и е, всъщност дава се право за приключване на преговорите единствено като изключението е, ако те не са съобразени с закона, Комисията е, вече направи препоръка за преговаряне на директива е, с е, същите трети страни, и тогава трябва да се даде разрешение за сключване на споразумения, освен ако комисията не осъществи, е, че те не съответстват на е, принципите и целите на външните действия на Европейския съюз или ако комисията прецени, е, че има значителни препятствия пред преговорите. До сега сме издали 15 разрешения за 47 известия. Ние сме разрешили отварянето на 36 преговори, 16 от които са за протоколи, които изменят наличните споразумения, 4 решения, които разрешават подписването на двустранни споразумения и 2 решения, които е, разрешават влизането в сила на разрешения, подписани след 1 декември 2009 година. Ние все още е, не сме довършили анализа на тези известия, като не е изключено комисията да установи, че е, някои известия е, не отговарят на критериите, които са предписани в регламента и в този случай комисията няма да разреши подписването на тези споразумения Идеята за новата компетентност е Европейския съюз постепенно да замени е, споразуменията, подписани от държавите членки и е, това ще стане чрез е, сключването на споразумения от страна на целия Европейски съюз. Е, както знаете, за момента сме получили правомощия да преговаряме по защита на инвестиции е, по 8 преговора, включително е, с, с Съединените щати. И когато приключим тези преговори, ще има 127 споразумения ще бъдат заменени. Това са споразумения подписани предварително от е, отдални държави членки. Комисията възнамерява да приеме и препоръки за преговори по директива е, за защита на инвестициите е, в АСЕАН с Сингапур. Междувременно ние започнахме преговори с Виетнам, Тайланд и Малайзия ние е, очакваме разрешение за преговори с тези страни по защита на инвестициите. Като цяло регламента е на лице, като разбира се, междувременно е, споразуменията, е, сключени с държавите членки, нараства, защото се приключили преговорите. Колкото за интра, те не са покрити от този регламент и комисията смята, че тези споразумения не съответстват на европейското законодателство, на европейските закони. Вие вероятно знаете, че има и арбитраж. Има е, арбитраж, който е, е, и е, съответно пред националните съдилища е имало възражения за несъвместимост. Ние следим отблизо делата, е, защото това е въпрос от, свързан с вътрешния пазар. Освен това има известна поверителност. И въпроса за несъвместимостта в крайна сметка ще бъде отнесен до Европейския съд. И ние смятаме, че Европейския съд в края на краищата е, ще постанови, че е, това отговаря на ангажиментите на държавите членки към Европейския съюз. Ние, сме, ние работим в близка връзка с държавите членки и макар и тези споразумения е, да е, не съответстват на договора, те все пак предоставят права и както стана ясно при различни дискусии, които проведохме с държавите членки и с Сдруженията на европейските индустриалци, инвеститорите често е, се сблъскват с проблеми, когато работят отвъд националното и европейското законодателство. Ето защо се търсят средства е, за разширение на тези права. Ние водим дискусии с различни партньори, с различни заинтересовани страни и Смятаме, че би било целесообразно да се предвиди някакъв неформален, прагматичен механизъм за разрешение на спорове. Разбира се, той не трябва да е, влиза в противоречие с европейските договори. Междувременно искам да подчертая, че комисията насърчава държавите членки е, да прилагат е, наличните е, споразумения. Е, Благодаря ви. Много благодаря. Сега даваме думата на членовете на тази комисия. Най-напред Павел Залевски. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на комисията за информацията, която се отнася до въвеждането на регламента за завареното положение. Най-напред, има ли и ако има, кои са тези примери за припокриване на преговорите, за дублиране между държавите членки и комисията с трети страни? Доколкото разбирам тази ситуация, може да се, може да се каже, че въжи и за преговорите с Виетнам. Обаче можете ли да потвърдите или да отречете? Има ли някакви други примери? И ако има други примери, каква е причината? И какво планира комисията да направи? И вторият въпрос. Какво е положението за подготовката на инвестиционното споразумение на Европейския съюз с Русия и с Китай. Благодаря. Now, Bernd Lange. Бернт Ланге. Благодаря, господин председател. Най-напред по отношение на споразумението между държавите членки на Европейския съюз. Аз не разбрах много добре това, което казахте. Винаги сте казвали, че следите развитието на събитията, че ще че следите също и решението на съдилищата. Но на основата на нашия дебат в пленарно, пък и предвид това, Въпросът е какво ще стане с достаните споразумения между държавите членки. Беше оговорено отдавна. Тя се приключи с това. Какви са етапите, които ще приложи комисията всъщност, за да стане това нещо? Не е същото като да се проследи как върви е, едно дело и едно досие. А и какво казва съвета в е, това отношение спрямо това споразумение? Защото от гледна точка на съвета би трябвало да знае съвсем ясно, че с договора от Лисабон тези двустранни споразумения вече са нещо отминало. И сега да видим за външните елементи. На практика какво означава това? Има ли случаи, срещу държави членки или предприятия на основата на съществуващите договори. Има ли такива случаи? Ако има такива случаи, действително, може ли да дадете няколко примера? Паша? Келер? Франциска Келер. Благодаря много. до някъде бяхме изумени от броя на съществуващите споразумения и тези, които се договарят в момента. Мислих си, че регламента за завареното положение ще сложи край на тези двустранни споразумения, които летят напред-назад и че страните няма да продължат да третират нещата по същия начин в своята инвестиционна политика, все едно, че няма Лисабонски а, договор. Въпросът е как точно ще прилагате тези ам, положения, дали ще отхвърлите BIT и каква е ситуацията по отношение на този брой 100 плюс за новите BIT, които се, се подписали между влизането в сила на Лисабонския договор и регламента за завареното положение. Какви точно дейности ще предприемете в тази връзка? Аз също имам два въпроса. Както казахте, така наречения регламент за завареното положение легализира при определени условия тези двустранни споразумения, които са договорени от държавите членки след влизането в сила на Лисабонския договор, когато правомощията вече са били прехвърлени към Европейския съюз. Не разбрах дали всички тези споразумения вече са проверени за тяхното съответствие с условията, които са залегнали в регламента. И ако всички са проверени, дали са отхвърлени някои заради несъответствие с условията, които са включени в самото споразумение. И на второ място, при новите инвестиционни споразумения за Съюза, очевидно комисията е решила да разглежда случаите по-отделно. Такава система, в която започналите преговори ще се разширят, за да може да се включат и инвестициите, този стълб, без да има критерии явно. Какви са критериите за комисията да избере вече започнали търговски преговори, в които трябва да се включи инвестиционния стълб? Какви са критериите? Вече съобщихте за разширяване на търговските споразумения с АЗЕАН така че да се включат и инвестиционните мерки за защита, но защо и не и други случаи? Защо да не се създаде някакво правило от сега нататък и всички ли търговски споразумения ще се разширят, за да включат инвестициите? Защо някои ще се включат, а други не? Но аз не разбрах какви са критериите на комисията да избере точно конкретни случаи, в които инвестициите трябва да се включат в съществуващите мандати за търговията. Имате думата, заповядайте. Thank you. Thank you very much. Um... Благодаря ви. Първо, Доколкото ние знаем, няма припокриващи се преговори между Европейския съюз и държавите членки, поне в обхвата на правилника, който засяга защитата на инвестициите. Получихме разрешение за водене на преговори е, са страни от района на АСЕАН. Ние имаме намерение да договаряме с тях защита на инвестициите в момента, в който получим препоръките по директивата за водене на преговори и ако съвета даде е, зелена улица по тази директива. При воденето на преговорите ние заявихме, че разрешението, което се дава на държавите членки, е, се прилага е, само за началото на преговорите. Аз мога да кажа ясно, че ние няма да позволим водене на успоредни преговори. От една страна преговори на ниво Европейски съюз, от друга страна преговори, които държавите членки водят сами. Е, в отговор на втория ви въпрос мога да кажа, че комисията прие препоръка за водене на преговори за споразумение с Китай. В момента той се обсъжда в съвета. За Русия е, тъкат преговори по ново споразумение, което трябва да замени е, настоящото споразумение за споразумение. За момента обаче преговорите е, преминават през труден период. Е, Основната ни идея беше да включим защитата на инвестициите в текущите в момента преговори с Русия, но едва ли е необходимо да отваряме нова писта по защита на инвестициите, а просто да включим защитата на инвестициите при преговорите с Русия. Но все пак трябва да видим как ще се развият самите преговори и да видим каква, как, доколко е уместно през 2010 година при новата ни политика за инвестиции ние заявихме, че за нас е, Русия е важен кандидат е, за споразумение за защита на инвестициите, така че ние очакваме да започнем преговори с Русия. Е, по интра и двустранните споразумения аз искам първо да изясня, че несъвместимости е, в вътрешните споразумения, включени между държави членки, е, са несъвместими и това не проистича от договора, а защото економическите връзки между държавите членки така или иначе са по европейското законодателство. Е, така че това не зависи от, от новия договор. Ние ясно сме заявили на държавите членки, че тези двустранни споразумения не, са валидни. Обаче трябва да имаме предвид и фактите, че почти между всички държави членки има такива двустранни споразумения. Въпросът е деликатен. Трябва да е, внимаваме е, да не е, започваме дела за нарушение на европейското законодателство срещу много държави членки едновременно. Тоест, ние трябва да търсим решение и затова ние разсъждаваме не само с държавите членки, но и с заинтересованите партньори, защото това са економическите партньори. Да се види дали при отсъствие на двустранни споразумения нещо ще липсва в настоящата система. И едното от указанията е, че може би е желателно неформален, прагматичен механизъм за влизане в сила и тогава могат да се включат всички въпроси, включително и въпросите за малките и средни предприятия. Но това не означава, че в край на кращата комисията няма да е готова да упражни ролята си за нарушение на договорите. И ако не се е, намери някакво решение, тогава може би ще трябва да решаваме какво да правим. Така че е, това, че се води дискусия, не означава, че ние приемаме е, тези вътрешни двустранни споразумения за законни. Сега, колкото до използването от страна на економическите оператори на тези споразумения за защита на инвестициите. Мисля, че това е, е по-общ въпрос и ние спятаме, че споразумение по защита на инвестициите подпомага, помага на предприятията да взимат решения, когато трябва да правят инвестиции. И подобни споразумения за защита на инвестициите могат да привлекат инвестициите това е и една от основните причини, поради които ние смятаме, че разширението е, по член, е, е, съответния член от Европейския закон, смятаме е нещо уместно, защото достъпа до пазара трябва да се съчетае с споразумение за инвестициите. Трудно е да се каже пример, да се каже аз правя нещо, защото има споразумение за инвестиции. Но ние е, много добре знаем, че някои от тях се позовават на административни клаузи, включително и при вътрешни двустранни споразумения, т.е. Е, предприятията се опитват е, в максимална степен да използват наличните споразумения. Сега при арбитража е, мисля, че е, арбитраже се използва само на последна инстанция, като, като, като крайно средство. Е, ние искаме първо решенията да бъдат разрешени по приятелски начин, просто по взаимно съгласие, преди да се стигне до арбитраж. Сега, въпроса на госпожа Келер – ние не четем регламента като, като регламент, който е терминатор на двустранните споразумения. Това е преходен инструмент, е, който дава възможност за прехвърляне на правомощията от държавите членки към е, Европейския съюз. Принципа на замяната е, беше ключов, когато водихме дискусията. За сметка на това обаче регламента настоява за система, при която комисията може да дава разрешение на държавите членки. Много държавите членки са започнали преговори по двустранни споразумения и протоколи преди влизането в сила на Лисабонския договор. Някои от тях спряха тези преговори, когато влезе в сила Лисабонския договор и не са отправили към нас молба за разрешение за продължаване на преговорите. И специфичният въпрос на споразуменията, сключени между Лисабонския договор и влизане в сила на регламента, беше разискван по време на триалога и парламента и съвета решиха да има специфичен механизъм, по силата на който държавите членки ще имат възможност да получат разрешение за тези споразумения, е, но при същите условия, които се предвиждат за нови преговори. И на прекия ви въпрос, дали комисията ще е, въведе в сила условията, мога веднага да ви кажа, че отговорът е да. Има е, случаи, които в момента е, анализираме така че в близко бъдеще, може би, комисията няма да даде разрешение на някои държави членки. Е, това е, но решението на комисията ще бъде да не вземе решение, т.е. няма да има официално решение. И накрая, господин председател, отговор на вашия въпрос. Критериите на комисията за определене на партньорите са предписани в комуникето на комисията от 2010 година. Критериите са економическа значимост, значение на клаузите за защита на инвестициите и е, преговорите, които в момента текат. Ето защо ние първо искаме да включим инвестициите в текущите в момента преговорите. Е, тоест .е. това да бъде активна част при тези преговори, както за Сингапур и Индия, така и за Азия и решихме при многоворите преговори, още самото начало ще включим защита на инвестициите, т.е. забрана на преговорите, които текат в момента с Съединените щати, например. Меркосур е деликатен въпрос. Бразилия е значителен член на Меркосур. Бразилия, ако не е е, е, отричала преговори, то поне ратифицирането е отказано от Бразилия. Ето защо ние трябва да имаме предвид винаги е, специфичната позиция на Бразилия. Но мога да ви кажа от сега, че намерението ни е, е почти е, автоматично да включим защита на инвестициите е, в всяка препоръка за директива за водене на преговори, които ще предложим на съвета от тук нататък. Надявам се, че отговорих на различните въпроси. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Това е краят на точка 20 първа, казва председателят. Благодаря ви, но сега ни остава още една тема. Обаче, ни изтича времето. Юлио Винклер по 21 точка. дали може за няколко минути да се занимаем с тази тема? Ами зависи от коментарите на колегите, господин председател. И може би пък комисията, ако се съгласи да се върне след 3 часа, не знам дали сега или след обяд, както кажете. Ами нека да даваме нататък. Давайте. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, размяна на мнения за изменението на регламента ФЛЕКТ, което означава правоохранителна дейност, търговия законодателство при горското стопанство. Тук се отнася този регламент за определени продукти от дървесина, които са сключили така наречените доброволни споразумения за партньорство с Европейския съюз. Регламента допуска, че само дървесина която е произведена в съответствие с националното законодателство на съответната страна, може да влезе на, територията на Европейския съюз. Без съответния лиценз не може да се прави внос на съответните продукти. Имаме 6 страни Камерун, Гана, Индонезия, Либерия и Демократичната република Конго. Останалите 6 страни в момента водят преговори с Европейския съюз. В първата група, да, също Централно Африканската република като се водят преговори за самата система за лицензиране. Имаме два набора предложения. Един е, е, включен, е свързан с делегираните актове, втория за актовете за изпълнение. По актовете за изпълнение комисията ще получи правомощия да одобри съществуващите схеми, в съответствие с легалното проследяване на продуктите от дървесина. Тези процедури в момента се одобряват по процедурата за комитология. Но, разбира се, може да се подобри текста. Аз очаквам да чуя и мнението на колегите. След това правомощията да се одобряват делегирани актове в три области, преразглеждане на дерогацията на дървесина в видовете включени в съответното приложение, също така при приложението изпълнението на член 5 от регламента в ЛЕКТ, свързано с схемата за лицензиране при внос. Which uh, include the countries and the products covered by the licensing scheme. Uh, two issues I would like to underline regarding delegated acts. First, uh, uh, I think that duration of the delegation should not be indeterminate. Според нас делегирането не трябва да бъде така както е предложено, а трябва да се ограничи в, до 5 години със съответното мълчаливо продължение. На второ място, трите области на делегиране при политическите решения. Периодът за парламента и съвета ще бъде два месеца за възразяване с приятно удължаване от 4, а не предложените два месеца. Това са моите бележки и благодаря на секретарията. Добре. Uh, така този проект регламент е, не е по същество не е по същество за вноса на дървесина, а само за прилагане на делегирани актове, нали така? Да, да, да, всъщност вие искате е, това да е, бъде в съответствие с Лисабонския договор и регламента по комитологията. Е, Добре, давам думата сега на Яник Шадо и после по-мъртви. Обаче имаме, имате само по две минути на всеки. Благодаря. С е, няколко думи ние, разбира се, бихме искали да е, улесним, подкрепим работата, която се извършва по този въпрос, защото смятаме, че това е добър текст, но имам някои силни резерви все пак относно актовете за изпълнение, за оценката и одобрението на лицензите, защото тук влизаме в една схема, която ще ни е, завърже ръцете. Може би не е добра идея за комисията, че поема тази отговорност, защото това ще бъде допълнително натоварване за нея, така че мисля, че в това отношение ще трябва да дадем повече място на Европейския парламент за оценките и да не стане така, че някои продукти да са одобрени веднъж и след това да не гарантират качеството, така както е записано в сертификациите. Благодаря. По... Yeah, да, ще бъда кратък. Въпросът се гарантира парламентарния контрол да, да, да взима участие в взимат на решенията. Аз съм съгласен с специфичните предложения на докладчика за е, правомощия. 2 плюс 2, 2 плюс 2. Това е въпрос на политическо споразумение. Да, и също съм съгласен с а, а, имплементираните актове. Комис... Господин Шали, представители на комисията, имате ли да кажете нещо? Кой е представители на комисията? Да, добър ден. Господин Шали не можа да дойде. Той работи в момента с поразумението в Базел. Искам накратко да взема отношение по предложението във връзка с подновяването на правомощие, на правомощното, което се издава, ние смятаме, че ние винаги е, ще ни е необходимо съвета и парламента да вземат отношение, но в край на краища обновяване на правомощия за още 5 години е дълъг, е, дълъг срок. Сега, колкото до разширението на периода за контрол, Не сме сигурни, че въпросът е толкова политически. Дали трябва да има екс... някакъв допълнителен формат, т.е. още два месеца е, допълнително време. Това са, има специфични въпроси във връзка с списъка на продуктите, така че ние запазваме стандарта 2 плюс 2 и процедурата трябва да бъде подобаваща, т.е. още два месеца означава, че нашите страни партньори очакват нашия отговор. И на другото предложение, доколкото го разбрах, беше за преференциите или възражения по мерки за приложение – е, това е, е всички е, сертификационни схеми е, са включени в сертификационните схеми на СТО с трети страни. Това е чисто технически въпрос, да се види какви са стандартите, които ние сме предписали и дали отговарят с мерките по приложение. Благодаря ви. Окончателна забележка от докладчика. Благодаря на колегите и на комисията. Аз разбира смятам, че мнението на парламента е много важно. Аз си отбелязах това мнение. Е, при, при цялото ми уважение, Искам да ви кажа, че ние вече водихме дискусия по регламента за омбудсмана. Отново ли трябва да подновяваме тази дискусия? Може би е, трябва да го обсъдим, когато говорим е, за актовете за приложение. И накрая, ако правилно съм разбрал, е, на заседанието на нашата комисия през септември ще говорим по проекто доклада. Благодаря ви, председателя. Благодаря ви. Моля да бъдете тук точно в 3 часа, защото имаме много важен обмен на мнения е, с представители на Турция в е, е, връзка с споразумението за свободна търговия по силата на Митнически съюз между Турция и Европейски съюз.